Има 12 общи становища на съвета. Има мотиви към тях и становища на комисията. Те постъпиха при нас, а заглавията им ще видите в протокола от днешното заседание. Тримесечният срок, който започва да тече от утре 16 януари 2009 година. Съобщавам ви, че изброените членове на парламента.